Приемането на този документ ще стане утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка. Това е докладът на Филип Жонва. Става въпрос за влиянието на рекламите върху поведението на потребителите. Е, първо ще е, чуем изказване на докладчика. А, после отново процедура по улавяне на погледа на председателя. Спонтанни изказвания. И тук ще бъда малко по-либерален от обикновенно. Вместо една минута ще разполагате с минута и половина, но не повече. Обикновено изказванията са едноминутни. И после е, е, удрям чук. Е, докладчика Филип Жова има думата за 4 минути. Господин председател, скъпи колеги, защо доклад върху рекламата? Защото рекламата може да бъде както най-лошото, така и най-доброто. Най-лошото, ако е, е лъже, ако нахлува в живота ви, ако не играе по правилата, ако е, всъщност не носи на потребителя това, което той очаква от нея, именно информация. Най-доброто, е, защото е, рекламата е и средство за економическо развитие, то е смазка на економиката и една добре направена реклама дава възможност на потребителя да съпоставя продукцията и стимулира конкуренцията. Рекламата не е нищо ново. Защо нов текст при положение, че има текст? Е, по няколко причини. Първо, защото днес е, е, реклама не е вчерашната реклама. Съвсем наскоро четох е, е така е, информация за Америка, но в Европа нещата са същите. Е, на 29 ноември за един ден е, онлайн търговията е повече от милиард е, оборот. Е, тоест, е, има и рекламни продукти онлайн. И една от причините за изготвянето на нов доклад, това е, че регламентирането на рекламата е, изобщо не съответства на е, рекламата във вида и в днешния вид. Защото рекламата може да нахлуе в много по-голяма степен в живота ви, да е, обладае частния ви живот. Това е реклама, която не е регламентирана. Тя може да бъде скрита, тя може да не назовава сама себе си. Знаете прочутия пример в Фейсбук е, за тези социални мрежи. Е, това са нови инструменти, които не се управляват от регламентация, от закон закони на определен, в определен фейс, в фейсбек е, се е, изобличава даден продукт и по този начин е, продукта може да бъде унищожен навсякъде за няколко дни или няколко седмици. Така че вчерашната реклама не е рекламата днес. Днешната, вчерашната, днешната използва средства, с които, които са били неизвестни преди, средства, които разчитат вашата личност. Има много лични данни данни, които се четат без вие да позволявате това. Това много често от нас се прави с рекламни цели и затова, скъпи колеги, ние трябва да помислим по някои прости ценности, спазване на частния живот, защита на тези, които са най-незащитими, като например децата. Децата получават реклама, която наричаме поведенческа, защото се, като прицел на рекламата е тяхното поведение. Това е реклама, която не е проста, която не попада случайно от тях. А, тази реклама се прицелва към тях на определено желание. И възрастния може да разбере, тато няма да разбере. Е, нови техники, е, нов залог, економическия лог е значителен и виждаме, че всъщност ние водим един политически дебат по същество. Въпросът би бил разрешен, ако слушаме мнението на някои професионалисти, които искат да не се пипа понятието реклама. И тези професионалисти ни обясняват, че всъщност потребителите били известени, били уведомени е, е, с много подробна политика, която е поверителна и то в интернет. Е, но тази неразбираема политика на поверителност може да не бъде прочетена, дори да бъде неразбрана или да бъде абсолютно абсолютно нечитаема. Така че винаги се връщаме на един и същи въпрос. Рекламата трябва да бъде лоялна, трябва да е, спазва личния живот на хората. Е, потребителя не трябва да бъде е, изправен до стената. Той не трябва да бъде прицелна точка. Той трябва да бъде уважаван. Господин председател, спирам до тук. Ние трябва да имаме две цели. Първо, лоялна, по-лоялна реклама, която да уважава повече потребителя, по-ефективна ефективна, т.е. в по-голяма степен да увеличава личния живот и, и въобще личностното у човека, а от друга страна потребители, които да са по-добре е, уведомени и с по-развито критично чувство, за да бъдат манипулирани в по-малка степен. Това е целта на доклада. Надявам се, скъпи колеги, да го приемете и като цяло да гласувате за него. Благодаря, господин Жовен, е, казва председателя. А, сега, а, така, има записали се колеги. Е, списъка на желащите да се изкажат вече е приключен. Осем желащи да вземат думата са на моя списъка. Děkuji, pane předsedo. Vítám zprávu o dopadu. Благодаря, господин председател. Аз приветствам този доклад, но там не се споменават залаганията. Искам да ви напомня, че залаганията по интернет а, също са също се ползват с реклама и това засяга много младите в Европа. В седем страни тези залагания вече са забранени. Трябва да се съсредоточим върху а, факта, че хората могат да станат зависими от залаганията тези реклами за залагания всъщност имат за цел да привлекат младите. Там се е, за, залогът е много висока, именно съдбата им. Зависимостта е такава, както и с алкохола. Другата, другия проблем е, че има много казина, които са близо до училищата. Трябва да забраним залаганията защото това е много важно. Благодаря. А сега госпожа Пападопова. Сихирото на Филип Джовани. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика за доклада и за въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Този доклад само подчертава вече съществуващите проблеми и, а, се, и говори за защита на чувствителните групи, на възрастните, на младежите, но също така го казва и за това какво може да направи рекламата, за да се сложи край, примерно, на някои стереотипи. Така че аз лично се радвам да чуя такова становище. Радвам се, че докладчика е взел предвид нашите забележки относно човешкото достоинство. Радвам се и се надявам всички заинтересовани страни да работят заедно, за да се борим срещу реклама, която показва една а, лоша представа, лоша визия за жената. Не трябва рекламата да нарушава устоите на обществото. Благодаря. Благодаря. Колегата Инс. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за параграф 25 и едно от тиретата по-специално. Надявам се, то да бъде залечено от доклада. В това тире се казва, че когато, примерно, пишете някаква ключова дума, като търсите и отстрани се появява и някаква реклама, това трябва да става само с разрешителното на, и, на потребителя. Нека все пак да кажа, че много трудно ще бъде тук да направим някаква дефиниция, защото, например, различните реклами е, рекламират различни билото продукти и това ще бъде много трудно да се, да се наложи някакво, някакво ограничение. Например, когато напишете голф, примерно, съответно, веднага ще излезе запазената марка на Ford, примерно, е, на Volkswagen. или пък ако, например, напишете силва Сребро, евентуално ще излезе страшно много, страшно много други елементи, други референтни елементи. Така че вашата идея не е практично. Това ще убие търсенето в интернет в Европа. А ще убие също така и чисто законното рекламиране и чисто законната търгу... конкурентоспособност. Благодаря. Сега колегата Паска. Уводом e, Благодаря, господин председател. За начало искам да кажа, че е добре, че говорим тук в Европейския парламент за подобни непозволени търговски практики в рекламата, особено като се вземе предвид настоящият разцвет на новите технологии, които дадоха голямо място за нови типове реклама но също така ни а, също така ни запознаха, така да се каже, с една погрешно информираща ни реклама и подвеждаща децата ни реклама. Производителите и тези, които се занимават с рекламата, понякога а, надхвърлят правомощията си. Трябва да ограничим това, трябва да направим един подробен анализ на настоящите тенденции, да се опитаме да ограничим тези процедури, които всъщност влизат в личния живот на семейството, на децата и пречата на обществото и на семейството. Благодаря. Благодаря, господин Паска. Господин Шегеди има думата. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Благодаря, господин председател, дами и господа. Първо искам да благодаря на докладчика. Аз смятам, че това е една от най-важните теми, е, които обсъждаме сега. За съжаление, обаче малко закъсняхме. И, и както в доклада се казва, е, най-уязвими са децата, както и юношите, е, защото тяхната воля не е достатъчно силна и могат да бъдат манипулирани. Е, не става въпрос само за агресивна или нерегулирана реклама. Става въпрос и по принцип за реклама, е, е, когато се говори за приобщаване към обществото, към е, принудително такова приобщаване, рекламата трябва да бъде забранена в предавания за деца. Аз мисля, че традиционните медии, радио и телевизията не са най-опасни. Интернет, интернет е мястото, където рекламата е действително агресивна и вредна. Има фирми, е, които не спазват личните данни, а могат да използват такива лични данни, да навлезат в личното пространство на хората. Това трябва да бъде забранено и санкционирано. Аз съм е, е, убедена, че трябва Европейския съюз да направи нови стъпки. Сега давам думата на госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Аз съм напълно съгласна с предложението за резолюция по отражението на рекламата върху потребителите. Рекламата е важна за стопанството, за вътрешния пазар, за потребителите и аз смятам, че трябва да се действа. Е, за да е, е, отпаднат всички последици от рекламата. Аз високо оценявам анализа на докладчика за законодателната и извън законодателната рамка и за пропуските в тълкуването на тази рамка трябва да се предвиди е, добро хармонизиране и да се съсредоточим е, е, върху репресия спрямо нелегална реклама и смятам, че предложението за резолюция върви по посока на баланс от една страна защита на потребителите, а от друга страна и свобода на словото. Искам да поздравя и докладчика и докладчица в сянка. Господин е, Миколашек има думата. Благодаря. Аз мисля, че рекламата, свързана с комуникационните технологии е едно социологическо явление, е, което е, може и да измами доверието на потребителите и защитата на потребителите изисква една минимална законодателна рамка Искам да благодаря на докладчика за конструктивния му подход, особено в интерес е, на е, е, слаби, както са, например, е, млади хора или деца, или, както казах преждеговорившите, е, лекар би бил за подобно нещо, да се избегнат подвеждащи практики, където потребителя, е, на потребителя се казва, е, че има категорични резултати от изследвания, без това да е вярно. Аз съм загрижен и от нахлуването в личното пространство на потребителите, е, като например трети страни четат е, съдържанието на имейли. Е, това се прави за търговски цели. Аз мисля, че трябва да се спазва личното пространство на хората и това да стане чрез защита на потребителите. Благодаря. А сега давам думата на господин Кели. Благодаря, господин председателю. Трудно е да сме сигурни по този въпрос, особено като оценяваме въздействието на рекламата върху потребителите. Нещата се преливат в едно в друго, резултатите са различни. Частните компании са милиони, те рекламират по телевизията и във всички възможни медии. Трудно е да се изготвя една оценка, защото от една страна а, хората казват, че да се намали алкохолизма, трябва да се забрани е, рекламата в тази насока, но в същото време те използват а, наркотици и те са нелегални, те не се рекламират, но и а, двата типа продукти са достъпни. Трябва наистина да се установи кое е добро, кое не, кое е от полза, кое е в ущърб и да се действа по съответния начин. Само по така ще постигнем резултати и, да, и ще сме от полза за нашите граждани. Благодаря, господин Кели. И така а, приключваме дискусията с изказването на господин Хан. Ако искате, може да вземете отношение по изказването от докладчика и отделните депутати. Искам да благодаря на докладчика за този много добър доклад и от името на госпожа Рединг. Този доклад се отнася за въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Този доклад съдържа принципите, чрез които най-добре може да се откликне на опасностите, проистичащи от рекламите, обявявани в различните медии. Трябва да се има предвид и защитата на личните данни. Става ясно обаче, че има нужда от по-всеобхватен и по-последователен подход, насочен за защитата на данните не само в Европейския съюз, а извън неговите рамки. През ноември беше изготвено едно съобщение, свързано с защитата на данните в Европейския съюз. Дава се възможност на европейските граждани да имат достъп до всички услуги и без да се изискват техни лични данни, без да има а, повод за загриженост. Трябва да се създаде една регулаторна рамка, която се позовава на законодателната рамка на Европейския съюз, която да е доведе до повече прозрачност и ползване и прилагане на различните разпоредби. Трябва да има усилия, за да се направи оценка за това дали има нужда от последващи регулаторни мерки. Преди година беше приета реформата в далекосъобщителната система. Също така бяха поставени задължения за държавите членки, които да налагат санкции и да гарантират участието на компетентните органи, които да следят за правилното прилагане на законодателството, а също трябва да разполагат и със съответния изпълнителен капацитет. Относно директивата за нелоялната конкуренция, нелоялните търговски практики, Тя трябва да бъде изпълнена на хоризонтално ниво. Комисията смята, че трябва да се работи съвместно с държавите членки, така че да се постигне високо ниво на хармонизация. Използването на общите клаузи ще даде възможност на държавите членки да действат, но и в същото време ще гарантира изпълнението на директивата. В тази насока Директивата за нелоялните практики е една от инициативите, подета от комисията, която ще гарантира, че правилата ще бъдат изпълнени във всички държави членки. Ние ще продължим нашата работа върху насоките и усъвременяването на този документ, така че да вземем предвид новите развития и проблеми. Ще се взема предвид юриспруденцията, нормативните рамки в отделните държави членки. Относно рекламата в социалните мрежи, по телевизията и във всички останали медии, потребителите трябва да бъдат защитени. Беше изготвено и становище по, тази, по този въпрос. То беше направено в рамките на директивата за нелоялните практики и скритата реклама. Комисията смята, че законодателството относно маркетинга не е на най адекватния инструмент в тази насока. Трябва да се гарантира свобода на мнението и изказването. Националните органи трябва а, да вземат предвид този принцип при изготвянето на оценки на въздействието на рекламите върху потребителите. Също така трябва да се проучи въздействието на рекламите върху децата и юношите и резултатите да бъдат публикувани. Благодаря, господин комисарио. И така приключваме а, тази точка. Гласуването ще бъде утре в 12.30 и